На Европейския съюз. Сега преминаваме към следващата точка предаване на лични данни на Китай. Госпожа Булц от името на комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Защитата на данните е основно право в Европейския съюз, право, което налагаме в отношенията си извън Европейския съюз. Много е важно, че ние ще укрепим допълнително правото на всички на защита на личните данни. Китай също времено не е подписан никакви спогодби за защита на личните данни. В момента се прехвърлят данни към подобни страни единствено ако износителя на данни от Европейския съюз предостави необходимите гаранции – това е стрикното тълкуване на един от нашите регламенти. Има гаранции, както и правно обвързващи норми за търговските дружества. Ако говорим за бъдещето, то надзора и защитата на личните данни зависи от органа за надзор на данните и от съдилищата. Необходимо е да се осигурят ефективни правомощия за намеса. Съдилищата са тези, които могат да наредят заличаването на данни, блокирането на данни, както и временно преустановяване на прехвърлянето им. Европейската комисия не е започна двустранни разговори с Китай по тази тема, но ние Участваме в АПЕК, където Китай също е член. Европейският съюз, освен това, води диалог на ниво АПЕК и в рамките на този диалог обяснява необходимостта от корпоративни норми, които да защитават неприкосновеността на личните данни. Но това, което ни притеснява, е, че когато се прехвърлят данни от ЕС към Китай, в Китай няма орган, който да гарантира защитата на данните. Това поставя под въпрос и законността на прехвърлянето на подобни данни. Ето защо надзорните органи в държавите членки са тези, които са компетентни в изпълнението на мерките. Има множество норми в областта на киберсигурността. Те бяха прияти през последните 18 месеца. Комисията е готова да ги обсъди и също така одобрява усилията на Китай в тази насока. Световният бизнес би трябвало да може да прехвърля и съхранява лични данни в различни географски точки, но би трябвало и да се упражнява надзор. Тревогите, свързани с Китай, би трябвало да се обсъдят без да се стига до ненужни пазарни бариери. Благодаря. Vielen много ви благодаря, госпожо комисар. Сега ще чуем господин Вос за една минута. Много благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Току-що споменахте, че Китай е много далеч от адекватното ниво на защита на личните данни. Знаете, че успяхме да договорим много добра защита с САЩ. Изпращането на лични данни към Китай е действителност. Когато говорим за компютърни услуги в облак или пък за онлайн платформата за търговия, позната като Alibaba, Знаем, че има доста недостатъци в тази връзка. Точно както разговаряхме с САЩ, искам да попитам дали е възможно да се гарантира, че може да има защита на личните данни, когато се прехвърлят такива данни към Китай. Как да гарантираме едно добро ниво на защита? Как да гарантираме, че онези, които носят отговорност за нещо подобно в Китай, ще изпълняват по-добре своите задачи, по-добре отколкото до сега? Благодаря. Благодаря, господин Фос. За три минути господин Мамикинс. Much, Благодаря ви, госпожо комисар, скъпи колеги. Европейския модел за защита на личните данни все още не е съществува в Китай. модел, който да се отнася до събирането и съхраняването на лични данни. Китай все още не участва в никакъв договор, в никакво споразумение с Европейския съюз, нито пък е част по споразумението Safe Harbor. Говорим за международни стандарти. Те са, тези стандарти са различни в Китай и в Европейския съюз. Днес Получателят на личните данни в Китай е потребител. Той не се третира по начина, по който той се третира в Европейския съюз. Държавната агенция трябва да следи за а, преноса на лични данни, но а, по друг начин се урежда благонадежността на тази система. Наскоро започна законодателна инициатива в Китай, за да може да бъде регулиран този проблем. Трябва да следим отблизо какво ще се случи в това отношение. Необходимо е също да се отправят специфични препоръки в този ред на мисли към Китай. Китай има възможност да покаже, че последните усилия в това отношение са част от една устойчива политика, а не са просто претекст за да привлече повече външна и вътрешна инвестиция вътрешния и външния интерес, за да може да се увеличат инвестициите. Основният принцип за защита на базите данни трябва да бъде взет предвид. Трябва да се разгледа и механизма за засилване на преноса на данни, както и начина по който се разглежда потребителя в Китай, трябва да бъдат очертани. Даме и господа, много трудности трябва да бъдат преодоляни но само ако и от двете страни положат достатъчно усилия, ще може да имаме успех. Благодаря. Благодаря, господин Мамики. Сега колегата Вон Сторч. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Сега, когато пленарната сесия почти приключи, ние говорим за прехвърлянето на лични данни в Китай. Моята партия в Германия настоява да се отдели много по-голямо внимание на защитата на личните данни. Като се има предвид, че свободата на личността изисква такава пълна защита на данните. И имаме решението на Европейския съд от миналия месец октомври, в който са изброени всички необходими подробности. Ясно е, че трябва да има защита на данните, за да се радваме на доверието на гражданите. Виждаме какво става, когато доверието се губи. Хората просто напускат Европейския съюз. Затова трябва и от САЩ и от Китай да изискваме максимална защита на данните. Благодаря, госпожо Вонсторх. Стеховски. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Жалко е, че тази толкова важна тема и толкова интересна тема се обсъжда, когато пленарната зала е почти празна. Всъщност, интересът е малък и е, сред хората от медиите. Чехия е важен партньор за целия Европейски съюз. Когато задълбочаваме търговските връзки, по-настоящем предаваме все повече и повече данни по електронен път. Това може да се окаже опасно. Китай няма законодателство, което да постановлява какво да се прави по отношение на съхраняването, обработката на лични данни. Това представлява голям риск за Европейския съюз и за неговите граждани. Ето защо, госпожо комисар, трябва да гарантираме, че прехвърлянето на лични данни към Китай ще спазва европейското законодателство. Благодаря. Благодаря, господин Здеховски. За една минута, господин Кели. Uh, Благодаря ви. Комисията се позова на регламента, също както колегата ВОС и Обрехт. Аз бях докладчик в комисията ИТРЕ за съответния период. И смятам, че този регламент дава адекватна защита на европейските потребители. Сейф Харбър така и не беше заменен с щита, който имаше за цел да защити личните данни. Сега повдигаме въпроса за Китай. Със сигурност защитата на личните данни в Китай не съответства на нивото на защита, от което се ползват европейските потребители. времено нараства потока на данни към Китай. Все повече използваме а, продукти от Китай. А, ето защо е важно да работим заедно с Китай – за да може да имаме разширено приложение на вече действащата регулаторна рамка. Благодаря. Благодаря ви, господин Кели. Преминаваме към процедурата по привличане на вниманието. Господин Капуто, заповядайте. Grazie Presidente. La Cina non ha alcuna normativa che contempli concretamente la... Благодаря господин председател. Знаем, че Китай няма норми, които да управляват събирането, прехвърлянето на данни. Европейският модел може да служи като пример, но със сигурност не е световен стандарт. Ние Работим и с страни, които не зачитат нашите правни изисквания за неприкосновеност на личния живот или защита на личните данни. Да не говорим, че това става все по-важно в епохата на изчислението в облак. Съхраняването на данни в облак е навлизане в множество нови области и ние трябва да настояваме за собствените си стандарти. Благодаря господин Капуто, господин Чербацки. Уважаеми колеги, Европейският съюз се стреми да задълбочи търговията и инвестициите с цел създаване на равнопоставеност въпреки многото призиви за защита на правата върху личните данни и подобряване на положението в сигурността все още съм скептичен по темата. свидетели сме на слабите страни на правилата и регламентите които биват въвеждани. трябва да работим за да се подобри ситуацията в законодателството за защита на личните данни и да сме сигурни че направените сделки се изпълняват правилно и не се влияят от контрола интересите на трети страни. с напредъка на технологиите и цифровизацията в днешно време е още по лесно отколкото преди двадесет години да се злоупотреби с лични данни. би било безотговорно да се даде възможност на свободни трансфери на лични данни без да се вземат необходимите мерки за сигурност. трябва да сме сигурни че европейските стандарти не са пожертвани за сметка на постигането на сделка. благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Джамбаски. Господин Яковчич е последен. Заповядайте. Благодаря ви. Търговията с Китай нараства и става все по-сложна. Говорим за бизнес отношения с държава, която не разполага с адекватна система за защита на личните данни, за съхраняването им. И именно тук е проблема. Този проблем ще възниква не само в отношенията ни с Китай, но и в отношенията с други държави. Защитата на личните данни на нашите граждани – е изключително важна. Ето защо предлагам следното. Нека да не обсъждаме само данните, които се насочват към Китай, да обсъдим и тези, които се насочват към САЩ. Защо САЩ и другите партньори се опитват да създадат първото понятие, е свързано с киберсигурността? освен физическа сигурност, се нуждаем и от киберсигурност. Така че защо Европейския съюз не поеме по този път незабавно? Благодаря ви, господин Яковчич. С това приключваме процедурата по привличане на внимание. Сега от името на комисията да чуем комисаря Булц още веднъж. Заповядайте. Президент, Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря за толкова информативните изказвания. И ясно е, че в днешния свят на информацията предоставянето на данни е много важно и за бизнес средите, и за гражданите. Ние трябва да гарантираме защита на правата на гражданите. Това отговаря и на хартата и на вторичното законодателство. Те трябва да бъдат изпълнявани. В това отношение ще подчертая, че когато няма договорени норми, прехвърлянето на данни може да се осъществява единствено при предоставяне на гаранции от страна на износителя. Тези гаранции всъщност са конкретни клаузи за начина на износа на данни. Тук могат да се включват различни технически и организационни мерки за защита на данните срещу противозаконна употреба или случайна загуба. Би трябвало субекта на данните също да е уведомен, особено когато става дума за чувствителни данни или данни предоставени на правоприлагащи органи в трета страна. Трябва да има и защита срещу неоторизиран достъп – да се предвиди уведомлението за ползване на данни, както и момента на заличаване на личните данни, да има начини да се преследват наказателно нарушенията. Би трябвало такива клаузи винаги да се изключват и да бъдат налагани от съда на държавата, която е държава на местонахождението на износителя. Що се отнася до многонационалните корпоративни групи, то те следват корпоративни правила, които могат да се изпълняват в Европейския съюз. Като трета страна бенефициер – те също би трябвало да могат да разчитат на защита и да могат да завеждат дела в съответната държава членка би трябвало също така да има конкретно разрешение на органа за защита на данните във всяка държава членка, от която се прехвърлят данни. Европейската комисия ще продължи да работи в диалог с Китай и други международни партньори както партньорите в Северна и Южна Америка. Ние ще защитаваме принципите на собствения ни подход към защита на данните и личните данни в това число. Благодаря ви, госпожо Болц. Мисля, че с това приключваме.